Господин Барозо в един дебат каза, че най-слабите не бива да остават без нашето внимание. Те трябва да бъдат наш приоритет председателя. Е, дебата с това приключи. Гласуването е утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Въпрос искане за устен отговор, гаранция за млади хора. Въпрос от страна на Комисията по социални въпроси. Е, давам думата на госпожа Берес, авторка на въпроса. Благодаря, господин председател. Господин комисар, от месец юли насам пред нас е вашата инициатива за даване на гаранция за младите хора. Нещо, което беше поискано от мен, нещата върват напред. Разбираме, че на следващият европейски, на, на, на следващият съвет на министрите по социалните въпроси и заедостта през 8 феврари в Дъблин ще се обсъди тази инициатива. Ролята на устния въпрос и резолюцията, която ще гласуваме, е да се подкрепят всички усилия в тази насока. Защото не става дума за заетостта изобщо, а особено за заетостта на младите. Положението в Европейския съюз е абсолютно неприемливо. Трябва да направим всичко възможно, за да коригираме това състояние на нещата в Австрия, Швеция, в Дания, но, изключително и в Франция дори, нещата са много сериозни. Има и други начини да се помогне за заетостта на младите. Необходима е по-голяма решителност, повече усилия от страна на политиците. Не, може, не трябва да приемаме младите да бъдат безработни когато завършват образованието си, да остават без работа. Нищо да им се предлагат. Трябва да им се предложи или още допълнително образование, било стаж, било пълноценна работа. Не става дума да измисляме нещо ново. Трябва да използваме всичко, с което разполагаме, целият инструментариум. И за това нашите предложения са свързани с добрата воля на страните членки за използване на структурните фондове. И особено това, по което не един път сме говорили, Европейския социален фонд. Необходимо е да бъдем реалисти при решаването на този проблем. Но трябва и да кажем на цените членки, че за да може да финансираме тази гаранция за младите хора, като използваме Европейския социален фонд, е необходимо е 25% от фондове, от средствата по кохезионната политика да бъдат предоставени на Европейските социален фонд, на Европейския социален фонд. Трябва да се помисли по този въпрос. Дали това е възможно? Дали може да го направим? За да преодолеем макроекономическите дисбаланси в Европа. Необходимо е да създадем един истински европейски механизъм. Е, знам, че този въпрос няма да бъде решен на съвета през февруари, но трябва най-малкото да започне неговото обсъждане. Очакваме вашата дума, господин комисар. Иска ни се тази гаранция за младите хора да стигне до всички, защото те са сред най-уязвимите европейски граждани. А, много пъти а, те биват стигматизирани, именно защото са безработни. Те трябва да в никакъв случай да не помагаме на онези, които искат да разградат Европа чрез популизъм и опростенчески твърдения. тази гаранция за младите хора трябва да стане реалност. Трябва да вземем предвид какво е положението на дипломираните, на тези, които завършват училище. А, и а, проблемите не са, не трябва да се спират, да спират само до помощта, която оказваме на ние, които са по-млади от 25 години. Днес една пета от безработните никога не са работили. А, и най-малко 3 четвърти от тях са по-млади от 35 годишна възраст. А, това положение не може да продължава, ако не искаме да създадем едно загубено поколение. Европейският съюз трябва да се изправи пред главната си, главната си задача. Новаторски да подходи към нуждите на младото поколение. Поколение, което трябва да има работа. Можем да постигнем това със средствата на прогреса, със средствата на иновациите, за да отговорим на това, към което ни зоват нашите ценности, това, за което винаги сме се борели. Благодаря, господин комисар, за тази инициатива. С подкрепата на Ирландското председателство се надяваме, че това предложение ще стане реалност. Благодаря, госпожо Берес. Сега за комисията господин Андор. Господин председател, уважаеми депутати, искам да благодаря за този въпрос и за предложението за резолюция. Явна е силната подкрепа на Европейския парламент по отношение на създаването на схема за гаранции за младите хора. Няколко момента свързани с изпълняването на тази идея. Съгласен съм с госпожа Берес, че финансирането е, е много важен момент, защото инициативата предполага своите разходи. Само, че разходите от бездействието биха били по-високи. 153 милиарда годишно струва на Европа безработицата като социални помощи и, и а, е, загуби от данъчни постъпления според агенцията Еврофаунд. А, освен това, има допълнителни а, отрицателни страни, като например риска от дълготройна, дълготрайна безработица, социално отчуждаване и бедност. В центъра на а, схемите, предвидени за младежите, са инвестициите. Затова комисията е готова да предостави финансиране от Европейския социален фонд и другите структурни фондове. Както знаете, средствата ще зависят от е, изхода от е, преговорите по многогодишната финансова рамка. Следователно, е, разчитаме на вашата подкрепа за една силна, за един силен Европейски социален фонд през следващия програмен период. Заедно с това комисията вече почна да води преговори с държавите членки по отношение на съдържанието на споразуменията за сътрудничество за периода 2013-2014-2020 година за по време на преговорите конкретните е, суми, които ще се разпределят за схеми за младежите, е, предстои да се определят. Комисията е напълно съгласна, че за да могат схемите да действат ефективно е необходимо тясно партньорство и сътрудничество от страна на всичките участници, но също така си дава сметка, че е, това не е много лесно постижимо, най-вече за няколко държави членки сред, в Европейския съюз. За това предлагаме 6 е, конкретни е, препоръки, които да служат като насоки за създаването на силни партньорства. Нещо повече, е, поканата за проекти, която започна през миналото лято, е насочено единствено е, именно към, насочва, към създаването на такива нови партньорства. Проектите предстои да, да се изберат през едните няколко седмици а, с което ще разпространим а, допълнителни познания и компетентности след, сред държавите членки. А, комисията си дава сметка какви са ограниченията, най-вече в страни с висока младежка безработица. Бих искал обаче още веднъж да подчертая, че ще има положителна възвръщаемост на инвестициите в гаранции за младите. Това става ясно от годишния обзор на растежа с 2013 година, Схемите за гарантиране за гаранции за младежите е, се считат за сериозни и възвръщаеми инвестиции. Необходимо е да вземем предвид е, разнообразието е, от с различни среди в държавите членки, различните отправни точки – и капацитета на пазара на труда в отделните страни. Нещо повече, е, младежите, които са обект на тези схеми, не са еднородна група. Освен на разликите в пола и конкретната възраст, има и други различия, които трябва да се отчетат от отделните държави членки. В някои страни има множество бариери за навлизане на пазара на труда за младежите. При все това обаче е, е необходимо едно явно европейско измерение – Необходимо е да покажем солидарност, най-вече в момент на сериозни бюджетни ограничения и да направим така, че да не компрометираме бъдещето си тогава, когато консолидираме финансовите си средства. Създали сме комисия по изпълнението на схемите за гаранции за младежите. И също един от аспектите на стратегията за младеща има за цел да насърчава обмена на опит между държавите членки. Също така смятаме да наблюдаваме и да докладваме за промените и развитието по отношение на разработването и изпълнението на схемите за гаранции за младежите като част от годишната като част от мрежата и годишната дейност на мрежата на публичните служби на Европейския съюз. В заключение, уважаеми дами и господа, искам да ви информирам, че вече на 18 декември се гледа инициативата в съвета за инициативата за гаранциите за младите, повечето държави членки поеха ангажимент за стигане до политическо съгласие по време на ирландското председателство през февруари 2013 година. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Давам думата на господин Ери за политическата си група. Okay. Köszönöm a szót, uh, úr. Благодаря ви, господин председател. Европейската народна партия и групата на Европейската народна партия в парламента вече приветстваха инициативата. Смятаме, че предложението е изключително положително. Познавам отчитаме фактите. Знаем, че в Европейския съюз младежката безработица нарасна до почти 23%. Повече от 5 милиона млади хора са без работа. В моя регион младежката безработица възлиза на 25%. В някои държави тя достига дори 45%. Това трябва да се промени. За това много се радваме, че комисията е много активна в тази област. Трябва обаче да видим кой ще плати а, е, за реализирането на тези програми, кой ще поеме разходите. За сега нямаме еднозначен отговор на този въпрос. Комисията има различни инициативи, но виждаме е, че е, средствата се използват за други цели. Е, виждаме, че страните членки сами са оставени да се справят с този проблем. Положението в различните страни членки е различно, различен е и характера, и проявлението на младежката безработица. За това са ни необходими различни предложения за решения. Искам да подчертая, че е, Европейският съюз сам или пък страните членки сами не са в състояние да предложат работни места за млади хора. Трябва да използваме и средствата предназначени за кохезионна политика. Колегата Церка за една минута. Микро, микро. Gracias, señor комисарио. Благодаря, господин комисар господин председател. Ние сме много доволни, е, че тази инициатива бе поддета. И надяваме се, че тя ще бъде продължена и на практика приложена. Защото имаме много сериозни проблеми. В някои страни до 50% от младите са безработни. В моята страна на 65%, в някои градове 70, че дори 80% от младите са безработни. Това вече не е проблем, а, о, огромна, дълбока криза. А, говорим, че тези млади хора са нашето бъдеще. Господин комисар, необходима е промяна. Промяна в, в страните членки. Нещата не могат да продължават както до сега. Защото именно досегашният сегашния начин на действие ни доведе до това положение. Защото проблемите на младежката безработица са проблеми за всички ни. Благодаря, господин Серка. Сега госпожа Хирш за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. При една младежка безработица с над 20% в Европейския съюз, някои държави дори над 50%, е, е, излишно е вече да поставяме въпроса дали такава инициатива е необходим. Е, инициативата е необходима, необходими са мерки, които ще имат ефект не след няколко години, необходими са мерки, които ще сработят веднага, за да дадем перспектива на младите хора. А, ние не желаем да изгубим цяло едно поколение. А, Едновременно с това обаче искам да кажа, че гаранцията за младите хора не е гаранция за работни е, места. Работните места се създават от економиката. Ние не можем с вълшебна пръчка и някаква инициатива да ги създадем на европейско равнище. Това, което можем да направим е да намалим бариерите, пред които са изправени младите хора и да увеличим шансовете им за образование. В е, Германия е, напоследък започна започна една нова програма, програма за насърчаване на мобилността на а, младите хора. Тази програма има за цел а, да, даде възможност на младите хора, които все още нямат подходящо образование и нямат работа, да дойдат в Германия. С това искам да покажа, че инициативите на страните членки могат да се комбинират с гаранцията за младите хора. Това може да стане с помощта на Европейския социален фонд. Могат да се мобилизират средства от а, него. С това искам да кажа, че имаме потенциал за създаване на един на пазар а, на труда по този начин ще успеем да дадем и перспектива на младите хора. Благодаря на госпожа Хирш, госпожа Турунен за минута и половина. Tak for Европа с for Europas unge er på alle måder alvorlig. Næsten hver fjerde... Положението на младите хора в Европа е лошо в е, всяко едно отношение. Много са младите хора, които са без работа. Лоши са и перспективите пред тези млади хора. Ние, европейските политици, трябва да си зададем въпроса дали не сме на път да пожертваме цяло едно поколение защото това ще бъде първото поколение от създаването на Европейския съюз, което ще има по-лоши шансове от своите родители. Моята майка през 80-те години като млад човек се е борила за навлизането си на пазара на труда. Това не е, е било и тогава никак лесно, но тогава също така знаем, че високата младежка безработица е лоша не само за младите хора, но и за цялото общество общество. Ето защо ние решително и в достатъчна степен а, трябва да действаме. Гаранцията за младите хора представлява подходящ инструмент в резултат от кризата младите хора са в безисходно положение, а банките и отговорниците за кризата все още не са поели своята отговорност. Тази ситуация е изцяло неприемлива. Гаранцията за младите хора е добро предложение, особено във времена на криза. Комисията направи предложение, благодаря за това предложение, Предложението в момента е в съвета и ще помоля съвета и ирландското председателство да направя нещо. Нашите очаквания са високи, високи са и очакванията на хората. Председателя за минута и половина господин Ярик. Господин председател, господин комисар, Европейския съюз трябва да престане да бъде синоним на място, където няма работа, няма, няма жилища, няма нищо, няма бъдеще. И то за много милиони, милиони млади хора. Именно тях трябва да защитим. И това не става дума за някакво социално е, е решаване на проблема за безработицата, а просто да се предложи бъдеще на младите. Защото да жертваме младото поколение, значи да осигурим гарантираме опадъка на утрешна Европа. Необходима е европейска политика. Политика, в която, която а, повишава възрастта за пенсиониране, като същевременно оставя хиляди млади хора без работа. Нашата политика трябва да се бъде придружена с нови права, право на постоянно образование, даване на нови възможности, както и правата за сдружаване в синдикати. Това ще гарантира на младите социална сигурност, правото на минимална работна заплата в Европа, която да отговаря на средната заплата, нови условия на работа, да съчетаем работата с необходимата квалификация, повишаване на квалификацията. Необходима е Европейска служба която да гарантира бъдещето на младите. Трябва да се създаде фонд, който да е посветен на бъдещето, на бъдещето на младите, бъдещето на Европа. Благодаря. Сега от името на политическите групи. Давам думата на господин Томас Ман. Господин председател, процента младеж, на младежката безработица е огромен в Германия. То е 8. Положението е драматично и то може да доведе до разслояване и ново разделение на Европа между Южна и Северна Европа Поздравявам инициативата за намаляване на младежката безработица. Идеята за гаранция за младите хора е, е идея на Европейския парламент. Предложихме я през 2008 година. Всеки младеж за 4 месеца безработица би трябвало да получи работно място или място за обучение, преквалификация. Защото липсващата квалификация трябва да бъде а, е, наваксана, тъй като младите хора трябва да имат не само желание но те, да работят, но трябва и да са подходящи за съответното работно место. Ние трябва да насърчим а, е, това. Не бива обаче да допускаме гаранцията за младите хора да се е, превърне в е, е, е удобен изход е, за младите хора. Страните членки трябва да направят съответните инвестиции в системи за а, образование. Те могат да възприемат а, германската система на дуалното обучение. А, федералното правителство на Германия ни дава повод за оптимизъм, тъй като инвестира средства за обучението на младите хора. Госпожа Регнер има думата. Господин председател, господин комисар, много добре познавате статистика статистиката. 5 милиона и половина млади хора са без е, работи. 56,8% е младежката безработица в Испания. Това са не просто цифри от числа от статистиката, това е скандал. Високо ценя вашата ангажираност за борба с младежката безработица. Поздравявам пакета за младежка заетост, който представи комисията на 5 декември. Аз съм представителка на Австрия, която се спомена в документите на комисията като добър пример за борба с младежката безработица. Нашата система на обучение е дуална. Нашите успехи за борба с младежката безработица са големи големи. Австрия обаче инвестира огромни суми, за да постигне тези резултати. Дали Гърция ще може да го направи или пък Испания? Дали не трябва да намерим някакъв европейски подход? Защо да нямаме е, европейски фонд за борба с младежка младежката безработица, защо да не прехвърлим средства от Европейския социален фонд? Извинете, господин председател, ще завърша с един е, цитат. Председателя прекъсва ораторката и казва, че е, съжалява и всички трябва да се придържат към дисциплината. Госпожа Харкин за една минута. Благодаря, господин председател. Приветствам инициативата за гаранцията за младите хора. Това ще покаже, че Европейския съюз отговаря на техните, се отзовава на, откликва на техните нужди. Необходимо е да се направи нещо, защото при програмите за економии намаляват публичните инвестиции. Това в Ирландия допринесе за това, че имаме 29% младежка безработица. Но тя не е толкова малка, тя всъщност е много повече. Хиляди, повечето от тях млади хора напускаха Ирландия, защото в Ирландия няма какво да правят. Президентът Хигинс обобщи като каза. Разбирам, а, а, че става. Не можем да се средочаваме цялото си внимание върху сигурността на економиката и валутата, но не можем да допуснем 55% в някои, младите в някои страни да бъдат безработни. И е, съгласна съм, господин е, комисар, когато казахте, че не трябва да залагаме нашата карта, нашето бъдеще, за да консолидираме финансите си. Благодаря, госпожо Харкин. Сега а, госпожа Стрета. Господин председател, съвета назова младежката безработица като най-големия проблем на кризата. Очакваме след думите да последват дела. Подходящ отговор а, би била единствено задължителната гаранция за младите хора във всяка страна членка и разбира се мерки а, за подобряване на заетостта и квалификацията на младите хора. Европейския съюз трябва с съответните механизми в европейския а, семестър да гарантира, а, че тези мерки ще бъдат взети. Очакваме и от комисията след думите да последват дела. Ние направихме предложения, които залегнаха в редица инструменти в Европейския социален фонд, инструменти с помощта на които да се даде гаранция за младите хора. Нашите предложения обаче се сблъскват с ожесточена съпротива, включително и от страна на комисията. Господин Андор, спомнете си какво казахте, подкрепете приемете нашите предложения. Председател, благодаря сега за минута и половина господин Попакис. Благодаря, господин председател. Аз също искам да приветствам тази така важна инициатива. Ясно е, че младежите са основните жертви на кризата, затова трябва да предприемем преки действия, за да ги подкрепим. Над 50%, 57% от младежите са извън пазара на труда в Гърция. Мисля, че е задължение на всички нас да подкрепим младежите. Да не ги превръщаме в едно загубено поколение. Трябва да приобщим правителствата и всички заинтересовани страни и да ги убедим да инвестират в действия, които обаче не натоварват други области на политиката. В момент, в който се предвижда толкова много съкръщения в общностния и в националните бюджети, трябва да видим какви мерки можем да предприемем, за да гарантираме финансиране на инициативата за младежите, така че тя да се изпълни ефективно в държавите членки, най-вече в нея, които са обект на меморандум в момента. Благодаря, господин Попакис. Следващия оратор е колегата Костела. Една минута. Благодаря, господин председателю. Аз приветствам приоритетите на ирландското председателство, а именно растеж и заетост. Също така приветствам предложението, защото то ще бъде и основна тема на разискване на неофициалния съвет в, през февруари. В момента на безработицата в Ирландия на младежите е 30%, на трето място в Европейския съюз. Трябва да предприеме мерки срещу дълготрайната безработица. Миналата седмица председателя Барозо разгледа гаранциите за младежите. Ние приветстваме е, тези гаранции и се надяваме те да е, са внесли известно успокоение на форума миналата седмица. Но за да постигнем реални гаранции, ни трябва финансиране, както каза госпожа Беренс. За това трябва много решено да поемем ангажимент по този въпрос. Накрая искам да спомена пилотните проекти, по които един от кандидатите е Дъблин, е организация от Дъблин, затова искам да знам какъв е графика по-нататък. Благодаря. Благодаря, госпожо Костело. И сега госпожа Дели една минута. Господин а, комисар, изправени сме пред неотложна задача. Цяло поколение е, е жертва. Половината от младите под 30 годишна възраст нито се учат, нито работят. Гаранцията за младите, която бе е, е подета от е, преди две години, тя функционира. Функционира в Австрия, функционира в Дания. Но за да стане това, необходимо е е, е да се направят някакви промени. Много млади хора работят и учат заедно, нещо, което е много трудно. Комисията не може повече да продължава да чака, за да се почне да се бори срещу експлуатацията на младите с а, а, временни трудови договори. Не се създават работни места. Затова е необходима истинска политика на заетостта, наред с зелената економика. Трябва да дадем а, надежда на младите. Трябва да а, примирим младото поколение и Европа. Благодаря, а, колежки а, а, Дели. А сега за минута и половина а, госпожа Бастос. Благодаря, господин председател. Статистиката във връзка с безработицата в Португалия е драматична. На трето място сме по младежка безработица. Ситуацията е сравнима с 60-те години на 20 е, е, век. Много млади хора емигрират и то най-вече е, такива, които завършват висшето си образование. Тези млади хора търсят реализация извън своята родина. Това още веднъж допълнително влушава економическото положение. 175 милиарда са загубите, съгласно проучванията на Дъблинската фундация. Това показва, че трябва да осигурим съответното финансиране за гаранцията за младите хора, за да може тази инициатива да бъде успешна. Може да привлечем средства от социалния фонд, необходимо ни е сътрудничество между европейското, националното и регионалното равнище и различни доставчици на образование. Не бива да оставаме младите хора без перспектива за бъдещето. В заключение един въпрос. Какво предлага комисията за държавите, които изпитват финансови и социални затруднения? Председателя прекъсва ораторката за една минута госпожа Штайнрук. Дами и господа, младежката а, безработица е нещо, с което трябва да се борим не само с празни думи, а и с съответните средства. Австрия е добър пример, който я показва как могат да работят а, а, нещата. Ние създадохме една младежка ос. А, която може да бъде продължена извън границите на Австрия. Европа има намерение да финансира проекти за разпространяване на добрите практики. Аз не разбирам защо както комисията, така и съвета казват от една страна да, искаме да се борим с младежката безработица на европейско равнище, но от друга страна не, е готов, не са готови да подкрепят добрите инициативи на парламента. Правителствените ръководители трябва да се за срамят, защото играят една фалшива игра а, е, с празни думи и обещания. Председателя за една минута господин Готиерс Сприето. Е господин Андор, докато говорим, две работни места изчезват в Испания и едното от тях е за млад човек. Младите страдат в целия Европейски съюз. А вие не ни правите нито едно конкретно предложение да се облегчи положението на милионите млади, които страдат. Необходима е амбициозна програма за кофинансирането. Към това призовава нашия парламент. защото младите се отчаиват. А комисията разполага с необходимите инструменти. Тя разполага и със средства да, да а, реши този проблем. С 10% от бюджета, който беше използван за спасяване на испанските банки, можеше да се помогне на младежката безработица, но вие не сте достатъчно гъвкави. Господин комисар, Създайте тази програма, за която парламента призовава. Благодаря, господин Готерес, а сега господин Хауит за минута. Уважаеми господин пред... комисар, давате си сметка, че 40% от британците под 25 годишна възраст са безработни. Програмата на Великобритания всъщност успява да помогне на всеки двама от 100. Лейбаристите от друга страна а, поеха ангажименти за облегчаване на положението а, чрез а, допълнителни мерки спрямо на най-богатите. Конфедерацията на а, синдикатите у нас а, също излезе с официален документ в подкрепа на младежите. Моя район в Великобритания е, в, а, е на второ най-лошо положение в Великобритания и в момента доверието се стопява все по-малко и по-малко. Един от всеки пет младежи в моя район казва, че бъдещите им перспективи са изцяло нарушени. Разговарях с 23 годишен младеж от Норфък, чийто баща е починал. Наложило се е да напусне училище на този младеж и в момента живее на антидепресанти. Няма работа. Не бива, не, не бива, не бива да позволяваме да се губи надеждата. Благодаря ви. Благодаря господин а, Хауит. Госпожа Неведялова. Благодаря, господин комисара. Радвам се, че отново обсъждаме положението в Европа и младежката безработица. Това е много голям проблем. Приветствам предложението на комисара Андор за младежката гаранция. Това е една социалистическа инициатива на европейските социалисти. И е, нека комисията се вдъхнови от е, левите идеи. Много е важно младите хора да имат възможност за обучение, възможност за стажуване. Това ще ни помогне да решим проблема. Младите са нашето бъдеще, а трябва да инвестираме в нашето бъдеще. Страните членки вече нямат пари. Но само 10 милиарда биха били достатъчни за създаване на 2 милиона работни места – Необходими са ни около 30 милиарда, за да можем да създадем работни места за всички безработни млади хора в Европа. Но ако инвестираме в младите, ще получим а, голяма възвръщаемост за нашите инвестиции. Благодаря. Благодаря, а, колега Неведалова. А сега госпожа Гарзя Рубал. Благодаря, господин председател. Господин комисар, борбата с младежката безработица е част от, част от задачите, дейностите на парламента, съвета и комисията. Това е залегнало в стратегията за 2020 година, защото безработицата ни е твърде висока. Стратегията обаче си е поставила тежката задача а, да а, намери работа за всеки младеж. Само че, само че е непълна тази стратегия. Тя се свежда единствено за онези, които са на възраст до 25 годишна възраст. После тя зависи от благоразположението на държавите членки. И накрая и накрая зависи от наличието на финансиране. Ние бихме искали възрастовата граница да се дигне до 30 години и да има задължително изпълнение и наблюдение на изпълнението във всяка държава членка. Също така да се въведат качествени критерии, с които определят размера на заплатата. Благодаря ви. Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Имаме 20 заявени изказвания за предвидените 5 минути. А, освен, много колеги не се придържаха към определеното време. На трима колеги трябваше да отнема думата. Затова предлагам следното. Няма да дам думата на онези, които са се изказаха в настоящия дебат и в предходния дебат, защото той е свързан е, с е, тази тема. Надявам се да сте съгласни с това, което казвам. Е, това е положението. Първо има думата госпожа Кукович. Хвала лепа, председник. Благодаря, господин председател. Гаранцията за младите хора е една инициатива, която аз приветствам. Приветствам я за това, защото младите хора, които нямат работа, не могат да създадат семейства, не могат да разгърнат своите таланти и така нататък. Необходимо е тези млади хора да получат допълнително обучение Например, за работа с компютър. Добре е тези млади хора да получат заетост, примерно след 4 месеца безработица. Ето защо е много важно европейския модел да се съсредоточи върху младите хора. Необходима е обаче и съответната мотивация. Не е ясно, че това ще ни изведе до добър а, е, край. Благодаря. Госпожо Кукович, казва председателя. Госпожа Сеналова има думата. Дякую за слово, vážené kolegyně a kolegové. Благодаря, господин председател. Колеги, Европа не може да си позволи да загуби цяло а, е, поколение Цифрите за младежката безработна са ужасяващи. Повече от 25% в 13 страни, повече от 55% в някои страни. 5,5 милиона млади хора безработни в Европа. И това са хора в разцвета на възрастта си, които биха могли да работят в полза на всички ни. Ние не може да чакаме възстановяването на растежа и економическото възстановяване. Ще бъде много късно за тези млади хора. За жалост, политиката за економии а, още повече задълбочава проблема. Приветствам предложението за създаване на гаранция за младите хора. Въпросът е спешен, но въпросът е че този инструмент трябва да бъде създаден и да се използва заедно с местните власти. Благодаря. Господин Кромберг. Благодаря. Моята страна Финландия разполага с доста положителен опит с гаранциите за младежи. Всъщност 80% от безработните младежи са се възползвали от тази услуга благодарение на това са имали възможност да вземат по-добри решения и, и са се подобрили като цяло услугите в областта на пазара на труда. За да подкрепим обаче една обща европейска инициатива, трябва първо, първо да създадем работни места. Ако погледнете Южна Европа, много е важно да се осигури междудържавен меж, преход, преход между отделните страни и, и всъщност това се състои от, в мобилност, да може един младеж от една страна да работи в друга. Ако това ще се финансира от структурните фондове, е много важно средствата да се използват за това да се наемат служители в службите по заетостта. Оттам трябва да тръгне, иначе е, е, няма как да се гарантира е, заето за младежите. Председателката, благодаря. Следващия оратор Мафи. Благодаря, госпожо председател. Хубаво, хубаво е, че комисията се тревожи от младежката безработица, но защо се създаде тази криза? Това е, защото младите не са достатъчно, не защото те не са достатъчно добре образовани, не защото нямат опит, не защото не сме достатъчно гъвкави, а поради политиката на економии, която води тази комисия, нашият съвет и повечето, което се подкрепя от повечето политически групи в този парламент без а, сериозни инвестиции тази младежка гаранция ще бъде едно празно обещание. Необходимо е. А, не може Европа да се а, превръща в а, а, фабрика, за, в която да се използва ефтин труд. Трябва да работим заедно, да предприемем нещо, за да не се губят работни места. Необходими са сериозни публични инвестиции, за да може всички да имат достъп до работа. Благодаря. Господин Салавракос. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Политиката на економи, безработицата и а, рецесията. това са проблемите на Европа. Политиката е не само економическа, тя вече се превръща и в психиатрична. Защото настоящата ситуация води до отклонения психични сред цяло едно поколение. Е, затова е хубаво, че има инициатива и че се обсъжда това предложение. Имам предвид гаранцията за младите хора. Не бива тази инициатива да е, остава само на хартия. Много е важно политиката на економи, която засяга цяла е, Европа, да не допуска младите хора да се превърнат в нов пролетариат. Господин Стоянов. Благодаря много, госпожо председател. Взимам думата като най-младия мъж в този парламент и председател на партия, чието членска маса се състои от над 80% хора под 30 години. Не искам да говоря с общи приказки, както чух доста такива досега в дебата, затова ще посоча един специфичен конкретен проблем пред комисията. Много от фирмите изискват, когато някой млад човек започва работа, той да има предишен трудов опит. И аз питам, как ще стане един току-що завършил ученик или студент да има трудов опит? И така младият човек не може да си намери работа, защото няма трудов опит, а няма трудов опит, защото не може да си намери работа затова призовавам ви господин комисар нека когато фирми използват европейски средства за да откриват работни места за младежи вие да ги задължите те да не налагат изисквания за предишен трудов опит защото това за мен е скрита дискриминация и всъщност ако продължават така нещата няма да бъде постигната целта на това за което говорим сега. благодаря ви. Грация, онореволе Лука. Благодаря, госпожа Лукачевска. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че би било справедливо да се каже, че така както ситта гладен не вярва, така тези, които работят, не вярват на безработните. Време е да започнем да мислим за проблемите на безработните. Обсъждаме инициативи, проекти, какво ли не. Но младите безработни се продължават да чакат, чакат за работа. И със всяка изминала година техния брой се увеличава. Инициативите са нещо хубаво, но инициативите, инициативите са именно това, инициативи. На нас не е необходима реалност, практика. Може ли господин комисара да обясни как страните членки ще превърнат тази инициатива в практика? Защото тук става дума за препоръки. И ако страните членки не прилагат на практика тези системи за гаранции на младите хора, ще продължим да се въртим в кръг. Благодаря. Тази Веска. Благодаря, госпожо председател. Препоръките на съвета за гаранция за младите хора ще даде нов импулс на инициативите по места. Но тук има и много въпроси. Ще има много стъпки, много спънки при прилагането на тази инициатива. В някои страни ще са необходими и много повече от, са необходими много повече от 4 месеца, за да може младите да си намерят работа. Намаляването на а, публичните инвестиции също е проблем. Всички участници в този процес трябва да работят заедно, съвместно с безработните, за да могат те да получат достатъчна квалификация и да си намерят работа. Никой, който е, има нужда е, от работа, не трябва да страда поради това, че не може да си намери такава, например, младите майки. Благодаря. А сега. Е, Якон Сари. Благодаря. В историята на Европа за първи път сме изправени пред проблем, в който а, образовани младежи остават безработни и, и тази безработица е с а, чудовищни размери чиракуването винаги е по-добър вариант от безработицата, но се опасявам, че ако тези гаранции за младежите не се изпълнят както трябва, те ще се превърнат в поредната схема за обучение на младежи. Въпросът ми е как ще се изпълни тази схема. В контекста на ограничаването на публичните финанси в държавите членки, е, ограничава се, съкръщават се средствата за изследвания, за обучение. Как тогава гаранциите за младежи ще се изпълнят? Как в крайна сметка ще се помогне на младежите, ако постоянно се съкръщават средствата? Ако няма нови работни места, качествени работни места, как ще им помогнем? Благодаря. Ири Гоан, следващия оратор, заповядайте. Господин комисар, госпожо председател, е, всички тук казваме едно и също нещо. Без младеща няма бъдеще. Трагично е, че най-добре образованото поколение, което е имала Европа, не може да намери работа и да се реализира. Е, благодаря ви, господин Андор, за предложението. Освен предложение обаче имаме нужда от финансиране, за да постигнем резултати и да сложим край на настоящото положение. Европейските граждани няма да търпят повече да им се правят предложения, които остават без резултат. Трябва ни фонд, с който да финансираме гаранцията за младите хора. Положението с младежката бърботица ни принуждава да дадем незабавен отговор. До сега реакцията ни беше твърде бавна. Приемате ли а, въпроса синя карта? Приемате ли синя карта, пита председателката. Госпожо Иригоен, приемате ли синя карта? Да. А, госпожа Тикал ще зададе въпрос. Благодаря много. Искам да попитам колежката следното. Младежката безработица е свързана с още един аспект, а именно младежите, които преждевременно напускат училище. Това също е една обезпокоителна тенденция. Приоритет за комисията и страните членки трябва да бъде не само качеството на обучение, но и създаването на работни места. Благодаря. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con, con mi colega. Да, мога само да се съгласа с вас, госпожо Тикао. Много от младежите преждевременно прекъсват своето образование или обучение. поради причина, че в Испания до този момент бяха, можеха да се намерят добре платени работни места, дори и без кой знае какво а, образование. Сега нещата се промениха. Благодаря. Господин Келер има думата. Госпожа Келер, в някои региони на Европа всеки втори под 25 години е, нито се обучава, нито има работа. И има обаче други региони, в които липсват млади хора подобни региони могат да предложат перспектива на младежите от други а, е, е, региони. За целта обаче е необходимо не само тук да си говорим, а, а да предложим обучение, обучение на обучаващи, професионално обучение и така нататък. Съвсем практични, конкретни неща, които могат да се осъществят в е, страните членки, които да бъдат пример за европейска солидарност. Защото ако изгубим цяло едно поколение, това ще бъде зле не само за економиката, това ще бъде излезе демокрацията ни като цяло. Благодаря. Грация, онореволе Пашка. Благодаря. Господин Пашка. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Не може да се каже, че комисията не се стреми да помогне за създаване на работни места за младите хора. Но аз искам да споделя опит, опитът на моята страна. Въпреки трудните економически условия, в моята страна бележи растеж. Е, е, редица фирми, включително производители на електроника, търсят работ, търсят работници. Имаме 25% младежка безработица, но нашите младежи не се интересуват от тези работни места. Те не искат да, да придобият съответната хумани... квалификация. Те се насочват към хуманитарните а, дисциплини, които, от които няма никаква полза за промишлеността. Тоест съществува несъответствие между курсовете, които предлагат университетите и работата, която а, се търси. Благодаря. Госпожа Кравка. Краца. Благодаря. Изслушахме много интересни коментари от страна на колегите, но искам да добавя и да подчертая, че положението е, е, е много сериозно и трябва спешно да се предприемат мерки, за да избегнем допълнително нарастване на безработицата. Так, и това въжи за всички страни, не само за южните държави. За много страни в Централна Европа също така. Виждаме как младежите просто бягат не, не само от страните си, а от Европа изобщо. По такъв начин всъщност сриваме конкурентоспособността на економиката си. Това е едно послание, което трябва да се осъзнае незабавно. Имайте предвид, че вече разполагаме с програми за младежите. Вече е, имаме възможности за е, предприемане на действие. Трябва да избегнем, трябва да избегнем грешките от миналото. Не бива да пилеем средства по нецеленасочен начин. Трябва да се постигне баланс между държавите членки, да се уравновесят нещата в отделните държави членки. В противен случай няма да постигнем дългосрочна стабилност, няма да привличаме инвестиции. Благодаря. Господин Кели. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Очевидно, въпросът е много сериозен. И е, младите страдат особено много е, при сегашната криза. Отиват на училище, учат се, трудат се опорито, добиват някаква квалификация, но въпреки всичко това не могат да се намерят работа. Аз знам някои млади хора, които отиват на две, три, четири интервюта за работа, но не могат да си намерят работа. Трябва да бъдем по-чувствителни, по-справедливи към младите. Иначе те изпадат в депресия. Иновациите са водещи в економиката на моята страна Време е а, през 2013 година да обявим инициатива да защитаваме собствените си граждани а, и техните интереси в тази област. Благодаря. И сега, за да приключиме с а, тази част от нашия дебат, ще дам думата на господин комисара. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, дискусията бе особено интересна по въпрос, който може да се превърне в емблематичен приоритет на комисията през сегашния и мандат. Иранското председателство влезе в мандат. Миналата седмица се видяхме в Дъблин. И това също е приоритет не само за господин Бъртън, а за цялото иранско правителство. Това е един въпрос, който е от основно значение – защото съветът по въпросите на заедостта през февруари трябва да вземе решение, за да може да се пристъпи към изпълнение максимално скоро. Знаем, че положението е доста сериозно, но чух някои изказвания от Ирландия, от Испания, които а, а, сочат с пръст към Комисията и европейската политика по този въпрос. Бих искал да ви приканя към един по-сериозен анализ. Винаги съм отворен за обсъждане на първопричините на кризата, но не бива да се казва, че всичко се дължи на европейската политика. Твърде жестоко е, защото банкова система, която е изградена върху пясъчна основа, това едва ли е, едва ли е, е, е повина на комисията. Финансовите балони също едва ли са а, по вина на Европейската комисия или други институции. Аз знам, че положението в Испания е много сериозно. На а, 5 декември председател на комисията излезе с предложение. Аз съм разглеждал а, това предложение с младежкия, а, с, с, с съвета по младеща в Испания. Това определено е страната, която в това отношение е пострадала най-много по отношение на младежка безработица, а също и по по отношение на безработица и заобщо по време на тая а, криза. Мисля, че тази гаранция за а, младите е, хора показва, че а, е, в Европа нещата се уреждат чрез поделяне на най-добри практики, чрез сътрудничество и чрез е, даване на същина на европейския семестър наистина трябва да споделим, да, да се получим от опита на Финландия, на Австрия. Министър-председателя им ще е, говори тук пред вас утре и се надявам, че ще, че ще спомене ниската младежка безработица и ролята за постигането на тая цел, която е изиграла гаранцията за младите хора. Естествено, че гаранцията за младите хора не е достатъчен инструмент за борба с младежката безработица. Необходими са и други инициативи. И такива съществуват. Например, пренасенето на модела на а, на дуалното обучение, повишаване на капацитета на организациите, на образователните организации. Помагане на мобилността. Това е една друга област, в която активно насочваме своите е, дейности в сътрудничество с държавите членки и парламента. Както спомена госпожа Хирш, гаранцията е, за младите хора не е трудова гаранция. Тя няма да доведе до е, отстраняване на младежката безработица, но има капацитет да намали сериозно младежката безработица да даде допълнителни възможни, възможности за квалификация и преквалификация и дори и когато това пряко не е, води до намиране на работно място веднага след обучението, обучението трябва да бъде особено полезно в бъдеще за съвета. Естествено всичко това трябва да бъде поставено в контекста на съответната страна или регион. В миналото са се водили много дискусии, в това число и в парламента за гъвкавата сигурност. Видяхме обаче нарастване на гъвкавост и, и недостиг на сигурност на заетостта. Вярвам, че настоящата инициатива е насочена именно към сигурността на заетостта за едно поколение, което е в много сложно положение в момента. Поколение, което трябва да се радва в бъдеще на много по-сигурна заетост. Това не е просто отклик на сегашната криза, това и сериозно структурно подобрение в функционирането на европейския пазар на труда, най-вече прехода от училище към пазара на труда, към работното място. Финансирането определено е от основно значение, но предвидени са в Европейския социален фонд ресурси за това. Предвидени са средства, те трябва да се приоритизират, така че да откликнат на потребностите в дългосрочен план. Напълно съм съгласен с това, което а, а, чухме, че достатъчно крокодилски сълзи а, вече са изплакани за безработните младежи. Сега е време да предприемем конкретни мерки. Що се отнася до финансирането на Европейския социален фонд за тази година, така и в дългосрочен план, да, определено това е основният ресурс за подкрепа на младежките схеми за гаренции. По отношение на конкретните проекти, госпожа Костело зададе такъв въпрос. Можем да поясним по-нататък в едните няколко седмици. как стоят нещата. През февруари можем допълнително да обсъждаме този въпрос в Ирландия. Искам да благодаря а, за всички въпроси и коментари, за цялата дискусия на Европейския парламент, не само за днес, а за последните три години. От самото начало на стратегията за Европа през 2020 година, водещите инициативи в областта на заетостта, госпожа Бере се изиграла важна роля и вашата подкрепа ще ни е нужда и в бъдеще. Темата не се закрива тук, дискусиите не спират до тук. От сега нататък те първа все по-важен и по-важен въпрос за гаранциите за младежите. Това ще видим през февруари на заседание на съвета и по-нататък, когато се разисква конкретно финансирането. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря, господин комисар. В кра... С това дебата приключи. В среда 16 януари ще бъде гласуването по този въпрос. Ora l'ordine del giorno reca la discussione con... Следва е, общите е,